Драги приятели, започваме заседанието. Надявам се всички от тези, които ще участват в гласуването, да са заели мястото си, за да се преброим. Искаме да знаем, че тук са онези, които трябва да са тук. Най-напред искам да кажа, че получихме съобщение от а, Томас Хендел. Той иска да благодари за подкрепата, която е получил а, за пост а, председател на тази комисия, въпреки че няма възможност в момента да присъства. Той е на етап на химиотерапия, но има надежда след няколко месеца да се върне. Това е което исках да ви кажа. Някои от нас а, през последните месеци поддържах пряк контакт с него, но това е отговорът. Having said that, we start with you have your voting cards, hopefully, and you put them in the right place. Uh, моля ви, подгответе си картите за гласуване. Започваме с гласуването. Проекто становище за освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година, общ бюджет на ЕС, Европейска комисия.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 из... Проверка за пети компромис. Ма гласувайте. Край на гласуването. А, приема се 43 гласа за. Искахме да го видим черно на бяло. Изменение 18 за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Може ли още един път резултата? Изменение 18. Гласувайте. Край на гласуването. 18-то изменение. Отхвърля се 21 гласа за, 26 против. Измерение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 измерение за, против, въздържали се, приема се. Измерение 21 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме становището с измененията по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 46 гласа. Преминаваме към проектостановището на госпожа Харкен за освобождаването от отговорност на СДФОП. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 27 гласа против. Компромис 1 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за против. Въздържали се. Прие. Отхвърля се. 7 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. Устно изменение. Внесено от господин Башир. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12-то изменение, разделно гласуване, първа част отбелязва, че а, Корекцията на заплатите била в посока надолу. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверка, втората част на 12-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 5 гласа. Компромис 3. А изменение 13. Изменението на госпожа Харкен. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме проектостановището с поправките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 45 гласа за, 3 гласа против. Поздравления, госпожо Харкин, за тези две проектостановища. Преминаваме към Европейската фундация Eurofound. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение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 заедно с идентичното 19 за, против 2, е, приема се 20 и 21 заедно за, против е, отхвърля се. Гласуваме Проект, установище изменението. С измененията моля гласувайте. Край на гласуването. 48 гласа за, 3 против. Преминаваме към следващото проекто становище на госпожа Харкин за е, ОША на Европейския безопасност на храните. За против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение – има устно изменение, внесено от госпожа Томче, докладчика за, против, въздържали се, приема се компромис едно, за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение, за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме проектостановището с измененията. Гласувайте. Край на гласуването. 48 гласа за, 3 против. Стигаме до освобождаването от отговорността на Европейската фундация за обучение. Първо изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим първо изменение. Гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Всъщност, па, следващото пада. А не, не, трябва да гласуваме второ изменение, каза председателката. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, заедно с 8 изменение за, против, въздържали се, подхвърля се. Девето изменение заедно. Не, то се гласува самостоятелно за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отвърля се. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, отвърля се. И 13 изменение за, против, въздържали се, приема се, гласуваме проектостановището с поправките. Моля, гласувайте. 46 гласа за. Стигаме до доклада за освобождаване от отговорност на агенциите за финансовата година 2015. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема са. И компромис 2 за против въздържали се приема се. Компромис 3 за против въздържали се. Нека да проверим трети компромис. Гласуваме трети компромис. Край на гласуването. 34 гласа за. Девето и десето измерение заедно за, против, въздържали се, приема се компромис 4, който е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване на проектостановището с изменението. Гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 8 против. Преминаваме към проектостановището по прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Доклад за ЕФСИ. Започваме с компромис 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа в повече. 13 изменение. Кой е за? Против? въздържали се. Електронна проверка, изменение 13. Моля, гласувайте по 13 изменение. Край на гласуването. Има ли някакъв проблем? Да изчакаме малко. Добре. Гласуваме от начало по изменение 13. Моля, натиснете копчето още веднъж. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, 24 против. 14 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение. То от... Не, не отпада. 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4. За? против, въздържали се, приема се. 22-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за,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 въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, извинете, компромисно изменение, 11 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. 102. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 103. За. Против въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада, нали? Гласуваме проекто становището с внесените изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 гласа за. Благодаря ви. Пристъпваме към гласуване на проекто становище предложение за регламента за трансграничен обмен на обекти в достъпен формат за незрящи хора. Стелга Стивенс, изменение 2. Изменение 20. 2, 20 и 21 са еднакви. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се 22 за, против, въздържали се, приема се компромис А, за, против, въздържали се, приема се Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение 26 за, против, въздържали се, приемат се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, приема се 5 и 29 30 и 31. Is it only this one? Okay. We... Изменение 300 гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 и 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се 8 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 31 гласа против. Девето изменение за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение 9.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 против, въздържали се, приема се проекто становището с внесените изменения, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49 гласа за. Нито един глас против. Следващото гласуване отново по становището на Келга Стивен предложение за директива относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права и прочие. Започваме с компромис А. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 16 и 17 заедно, за, против, въздържали се, приемат се 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, 26 и 27, кой е за, против, въздържали се, приема се. Последното изменение 28 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Гласуваме проекто установището с внесените изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 49 гласа за. Uh, is that what? Okay, that was the voting. С това приключихме гласуването.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 към карциногените, мутагените на работното място. Става дума за изменение към директива 2004 наклона на черта 37. В началото ще кажа няколко встъпителни думи, тъй като съм докладчик – най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за положените усилия и общо взето конструктивните изменения. Знам, че тази работа не е лесна поради а, техническия характер и има най-разнопосочни мнения. Благодаря на всички вас, които подкрепихте устните ми изменения, които бяха многобройни. Някои от тях трябваше да бъдат внесени отново. Особено благодаря за подкрепата за разширяването на обхвата. Знам, че сме изправени пред активна съпротива. Факт е, че за работниците няма адекватна защита срещу тези вещества. Граничните стойности по директивата РИЧ не са задължителни. Директивата за бременните работнички не защитава онези работнички, които не са информирали ръководството за бременността си. Но тук говорим и за мъже и жени, говорим за 3 милиона работници – и тяхното репродуктивно здраве. И ако тази промяна не е необходима, защо във Франция и Германия са определени задължителни гранични стойности на репротоксичните вещества. Ако постигнем споразумение по тази тема и клазата за преразглеждане, можем да преминем през текста а, и да направим корекции на техническо ниво. Ето тук имаме една статия за резултата. Става дума за един репортаж в а, а, в, в едно издание за фактора Ликра в една фабрика в Холандия. Води се битка срещу гиганта Дюпон. Родени са много деца с сериозни увреждания и искат да знаят малко повече за проблемите, свързани с химията, химическите вещества в тази фабрика. Е, uh, uh, uh, Искам да уверя онези, които внесаха изменения, че ще се опитаме да се, да запазим в максимална степен измененията. Има и някои балансирани изменения, отчитащи становищата на различни заинтересовани лица. Ще ги огледаме внимателно. Нашата комисия е а, много държи на политика основана на емпирична дейност, но тези гранични стойности не са само въпрос на нивото, на което веществата могат да се възприемат за безопасни. Както беше казано от комисията на последното заседание, единственият начин да осигурим пълна безопасност е да закрием всички предприятия, които използват тези вещества. Но това не е реалистично. Е, наш, нашата комисия проявяваме реализъм граничните стойности отчитат а, а, интересите и на гражданите, и на предприятията. Баланса между тях е поли, въпрос на политическо решение. Мисля, че е много важно да чуем какво мислят заинтересованите лица, но не по-малко важно е да имаме предвид, че онези, които са засегнати от рак, предизвикан а, от а, фактори на работното място нямат онези материални възможности, като онези, които чукат на нашите врати и лобират. Те имат много пари. Всъщност, ние трябва да осигуряваме защита на малкия човек, на онези, които се разболяват – и ние носим много по-голяма отговорност към тях и когато изслушваме всички заинтересовани лица, не означава непременно, че ще изразим съгласие с тях. Преди да дам думата на докладчите в Сянка, искам да спомена нова група вещества, предложени от комисията – Радвам се, че комисията продължава а, с работата, но трябва да кажа, че съм малко изненадана, защото както обсъдихме, както говорихме в а, комисията, новата група е по-малко амбициозна, отколкото очаквахме. Доклада ми се основава на една идея, която ни беше представена от комисията, че новата група ще включва два пъти повече вещества, отколкото в момента. И ще включва и е, дизелови отработени газове. Искам да призова Европейската комисия да продължи с амбициозна програма за включване на нови вещества. И сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Може би трябва да започна с господин Ролен. Заповядайте. Благодаря. Наистина това е една много трудна, но и много важна тема която трябва да бъде разгледана днес и което правим всъщност. Става дума за тема, която е важна и за предприятията и за здравните работници. За мен е, тук се изразява ролята на социалните партньори да търсят е, е, споразумения с заинтересованите лица на място. И аз мисля, че политиката на защита на служителите и работниците трябва да се осъществява възможно най-добре, е, така че да се изразяват техните интереси. Така че трябва да се намери този баланс, който е доста труден за установяване. В измененията, които аз съм внесъл и които ще продължавам да внасям, аз е, се основавам на работата на научния комитет и също така на е, Конститутивния комитет за здравеопазването, е, наистина това е инстанция, която включва социални партньори и представители на държавите членки. Е, това ще бъде лесно, може би, защото всеки път се постига споразумение между социалните партньори и е, изследователите, обаче, за съжаление, не винаги се постигат такива договорености в някои е, области. Така че аз ще трябва да правя предложения, вместо да имаме такива споразумения. Аз няма да се спирам сега на отделните изменения, както председателството иска да се разшири тази тема, аз бих казал, че в случая има важно нещо, по което някои държави членки вече са напреднали. Нашето досие е доста комплексно, но тук става дума конкретно за прахът от дървесина и научния комитет посочва, че няма основание да се прави разлика между прах от мокра и суха дървесина, тъй като няма вече такава разграничаване, но все пак виждате, има някои различия във виждането на научния комитет и социалните партньори. Аз предлагам да се приема предложението на социалните партньори 3 мг грама на кубичен метър, е, така че е, да можем да се доближим до е, стойностите, които искат да наложат учените. Аз знам, че всъщност става дума за нови продукти, нови молекули. Всеки месец се появяват такива, така че ние ще трябва да продължаваме да следим тази тема също така още нещо свързано с съвет. Трябва да се обърнем към съвета. А пък вече за кристалния силици Мога да посоча, че секторите в различните отрасли са включили споразумение НЕПСИ, което ми се струва нещо много уместно. Тоест, хората, които действат на място, включват споразумение, ние трябва да следваме тези споразумения и е, става дума за 1 милиграм на молекула, но всъщност е, това са е, превентивни мерки, които позволяват да се прилагат е, най-добрите практики, така че да се избегне експозицията на канцерогени и мутагени. Аз е, предлагам Европейската комисия да речем да реши сама за е, следващите ограничения за следващите граници е, това може да стане с делегиран акт. Е, посочва се, че делегираните актове е, всъщност не се издават по теми, които не са фундаментални. Така че аз няма да се връщам, госпожо председател, отново на втората част от предложението на комисията, обаче мога да кажа, че бях много разочарован, защото ние очаквахме от комисията повече предложения и е трудно, защото ние преговаряме преговаряме в първи кръг. Е, виждаме обаче, че нещата са свързани, е, амбициите се смесват в този текст и е, всъщност това е част от темите, които след това комисията трябва да разработи по-подробно. Аз бих искал заедно с моето бюро да бъда на разположение за дискусия, защото дебата е много комплексен и не подлежи на упростяване. Аз съм убеден, че с докладчиците в сянка ние ще успеем да извършим ефикасна работа, защото наистина ние се движим в конкретни параметри и е, трябва да отговорим на е, загрижеността на работниците и на предприятията на място. И мисля, че може да се е, включи амбициозно споразумение с съвета. Има почти е, 10 години т.е. изминаха 10 години без да отбележим напредък в тази тема. Благодаря, госпожа Макентайре. Докладчик Сянка за Екаре. Тя не е тук. Господин Хок, вие ли я представлявате? Благодаря, госпожо председател. Госпожа депутат Макентайр се извинява за своето отсъствие и ме помоли да представя нейното становище. Ние сме предложили други гранични стойности. Комисията контролира граничните стойности и това продължи години наред. Тези гранични стойности трябва обаче да бъдат пропорционални и също така трябва да се основават на научни изследвания. Колегата Макентайр е на мнение, че тук трябва да не допускаме да се предлагат гранични стойности, които трудно могат да се спазват. Например, в изменение 22 е, кристален силициев диоксид, тук се предлага 0,005. Това е стойност, която не може да се спази на практика. Няма също и измервателна техника, която да може да се предложи тук и да измерва такива ниски нива на съдържание. Това просто е нереалистично. След това химични вещества, които са с репродуктивно токсично действие – експозицията на тези вещества трябва да бъде ограничена, като се намали времето на експозиция. Трябва да се постигне възможно най-низко ниво на експозиция. Европейската комисия естествено трябва да окоръжава всички предприятия да спазват възможно най-низко ниво на експозиция, обаче не можем тук да предлагаме неща, граници на експозиция, които са толкова ниски, които не могат да бъдат приложени на практика. Имаме вече разпоредби, които защитават работниците и всъщност става дума за минимизиране на времето на експозиция. Ние искаме да въведем такива ограничения за всички работници, но за да направим това, първо трябва да бъдат проведени профилактични медицински изследвания. Това е напълно нереалистично, защото би означавало много голямо натоварване за нашите системи на здравеопазване. Директивата – се концентрира върху профилактиката. Това е вписано в съображенията в преабило, обаче аз не знам доколко реалистично може да се изпълни на практика. Измерванията на такива ниски стойности – там, където става дума само за остатъчна експозиция, не могат да се изпълнят на практика, поради което на мене всичко това ми се струва практически неизпълнимо. Благодаря. Благодаря. Рената Вебер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Всички ние всички сме съгласни с огромното значение на темата защото всъщност най-важното е превенцията на заболяването. Но когато се разболят, да им се осигурява специализирана помощ. Аз обаче бих погледнала на това досие от гледна точка на по-доброто регулиране от 10 години насам имахме време да разгледаме нещо, което е много важно, особено в период, в който науката бележи толкова сериозен напредък. Не можем да не обърнем внимание на факта, че комисията предлага три различни пакета. Разбираме, че е необходимо да има оценка, научна оценка на въздействието, но заедно с това трябва да, да обърне внимание на реалността. Много проучвания са извършени с финансиране от комисията, така че по-доброто регулиране предполага не, да не се харчат средства за три а, еднакви оценки. Заедно с това, мисля, че в парламента има подкрепа за идеята да се разшири обхвата на прегледа. Вярно е, че ако погледнем измененията, ще видим, че много от тях съответстват на ситуацията в различните страни. Някъде стандарти са по-високи, други по-низки. И в процеса на преговори ние ще трябва да постигнем споразумение. На мен ми се струва, че поне към момента има доста силна подкрепа за включването на репротоксините в директивата. Всъщност ние говорим за научни данни и доказателства. Става дума за репротоксини, които са канцерогени трябва да бъдат включени в графата на канцерогените. Всичко това, което е, е от полза за работниците, трябва да бъде включено в е, графата. Има един аспект, който е много важен в е, директивата и това е изпълнението, спазването на тези стандарти. Безполезно е те да останат само на хартия. Трябва да видим какъв е капацитета за реализация на практика. И предполагам, че по време на преговорите на измененията ще трябва да обърне внимание на този въпрос. Има един аспект, за който не знам как ще ще се осигури изпълнение. Това е, е непрекъснатото наблюдение на работниците, е, дори и когато престанат да работят в съответното, на съответното място. Е, реалистично ли е работодателят и предприятието да осъществява това наблюдение? Може би е, този аспект е, трябва да се включи като аспект на общественото здраве и да се предвиди механизъм за наблюдение на бивши работници. Надявам се, че можем да изясним всички тези въпроси, когато се съберем и да се опитаме да формулираме компромиси, защото е, аз искам да съм сигурна какво, точно какво ще кажа на своята политическа група. Но при всички случаи не можем да не постигнем напредък по тази директива. Благодаря. Патрик Ярик е докладчик в Сянка за Обединената левица. Няма го. Някой представлява ли го? Карима Дели от Зелените. Тя тук ли е като докладчик в сянка? Лаура Аджел, обаче. Е sì, grazie Presidente. Non è, non è stato facile poter... Благодаря. Не е лесно да се работи по устойчив е, и конкретен начин при това преразглеждане. Целта на тази директива си поставя с три. От една страна в е, приложение едно да се включи експозиция за кристален силициев диоксид и определянето на гранични стойности, които съответстват на приложение 3. Заедно с това, за съжаление обаче, тук възникнаха много трудности, особено е, ясно е това, че няма начин, да се работи по устойчив начин. Ще се опитам да обясня. В керамичните предприятия има очевиден проблем. Знаете, че производственият цикъл на всеки в, в, във всяко предприятие, се, което изпо, произвежда керамика, има кристален силициев диоксид. Ако ние задължим което би трябвало да стане, ако задължим предприятието да наложи ограничение, това ще доведе до, а, не, до огромни разходи за предприятието. А, предприятията също трябва да бъдат конкурентно способни не сме предвидили в този смисъл. И аз тук се опитвам да представя идея, която да е устойчива. Може би трябва да се осигурят лични предпазни средства. Защото когато ограниченията предполагат огромни разходи за предприятието, не можем да ги наложим и заедно с това искаме да осигурим защита. Затова могат да се използват продукти, които да предпазват работниците в тази директива. Не се говори за индивидуални защитни средства. Да не забравяме, че при смъртни случаи от е, експозиция към азбест. Е, често жертви са съпругите на работещите. Ето защо трябва да се осигурява защ... постоянна защита с постоянна информация и по този начин е, ще спасим живота на много хора. Друга цел е да се преразглеждат граничните стойности за праха от твърдата дървесина в светлината на съществуващите данни. Следва да се презгледат се стойностите за прах от, дървесин, от твърда дървесина от 2003 и 2004 година има препоръки за преразглеждане на граничните стойности. Друг въпрос на директивата е в е, трето приложение да се определят гранични стойности за допълнителни 10 канцерогенни вещества. А, е, амбицията като че ли спира на средата. Знаете, че са идентифицирани не само 10 канцерогенни вещества, те са много повече. Европейската комисия предлага е, допълнителни е, вещества. Работниците е, сега, как да кажем на работниците, които са изложени на а, е, отрови, че ние работим за тях. Аз мисля, че ние трябва да можем да даваме устойчиви, конкретни, изпълними е, препоръки. Често не се държи сметка за предприятията, които трябва да оцелеят а, на един пазар който ги принуждава да съкръщават средства за сигурността на гражданите. Не се държи сметка и за това как да се осигури, да се предпази здравето на работниците. Има нужда от информация, липсват е от епидеми... епидемиологични проучвания. Много често много често не се изпълняват препоръките в епидемиологични проучвания, не се правят допълнителни подробни изследвания върху всички заболявания, описани в едно епидемиологично проучване. използването на такива проучвания, за да очертаят патологиите, ще ни дадат възможност да разберем, че не само силикозата в резултат на експозиция на кристален силициев диоксид. Има и други фактори. Има нужда от нови, нова защита, нови предпазни средства. Трябва да преминем към по-добри методи, които са и ефикасни, и устойчиви. Очаквах от комисията по-обстойно предложение, а не текст писан на коляно. Ако си изложен на канцерогенти вещества, можеш да очакваш, че ще развиеш патология, свързана с експозицията. И има методи, и ако преминем към забраната на тези агенти, защото за всеки агент, който оценяваме, има още ще многобройни материали, които не са вредни за здравето и могат да се използват и могат да осигурят по-добра защита за нашите работници. Благодаря. Госпожа Мелан има думата. Благодаря, госпожа председател. По това досие работим постепенно. Има, има някои новости, които трябва да бъдат изяснени. Първо, първоначалната цел, която се поставихме, беше да излежим с становище и да поискаме предприемането на мерки. Ние следваме една верига от приоритети. Първия приоритет да се заменят канцерогенните вещества, които са признати като такива в Европейския съюз, ако това не е възможно. Втория приоритет е да се осигури защита на работещите. На трето място, времето на експозиция трябва да е такова, че да се възприемат минимални дози. Но дори малките дози могат да са канцерогенни. И сега ние стигаме до патологии, които са резултат от множество фактори. И все повече става ясно, че има силно въздействие на тези канцерогенни вещества. Хората се разболяват от рак, дължащо се на е, излагане на различни фактори. Също обхванати са репротоксините. репротоксините. Различните национални номенклатури не се, се посочва тази връзка между канцерогени, мутагени, репротоксини, но е необходимо да се види какъв е лимитът на дози на които са изложени работещите, които могат да имат такъв канцерогенен ефект. Ние сме изправени пред е, огромен технически проблем. Експертите, които са дали своето мнение, се разглеждат, ние ги следим. За някои вещества има малко по-облегчени изисквания от медицинско-правна гледна точка. Трябва да се прилага принципа на предпазните действия, да се извършва регулярен преглед, да се осъвремяват списъците и да се попълват с вещества, които не фигурират в тях. Има вещества, които са признати за канцерогенни в някои държави членки, в други не, но те трябва да се отчитат в следващите доклади, които ще изготвим. Затова е нормално да се разшири приложното поле. Пределните стойности предлагат, създават проблеми, свързани с предприемането на мерки. Това са технически мерки, които не са еднакви в различните части на Европа. В някои случаи са доста занижени и тук трябва да сме много предпазливи затова този доклад изисква при разглеждането на директивата, но тук става дума за много работни места. Има държави, обаче извън Европейския съюз, които участват на пазара на дървесина, например Китай, и застрашават работните места в Европа, защото те не изпълняват същите изисквания, не спазват същите правила. И там се обработва дървесината по начин, който е медицински неприемлив. Има много елементи, по които работим. Разбира се, заедно ще достигнем до ползотворен резултат – Нашата роля и отговорност е от особена важност. Аз обаче съм изненадана, че ние а, действаме а, поетапно. А, това не е много а, разумно, не трябваше ли да посветим 6 месеца да разгледаме много внимателно а, всички а, вещества. Мисля, че във вторият а, вариант трябва да се коригира това. И а, е необходимо да разширим дискусиите по този въпрос. Благодаря ви. Господин Бах има думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз искам да се присъединя или да взема отношение по-скоро към предложенията на комисията. Не мога да им направя правилна оценка. В момента обаче смятам, че те не са достатъчно смели. Не се знае точно какво предстои, кога ще настъпи. За мен липсва до някъде общата връзка и кохерентността в това досие. В допълнение искам да посоча, че съветът е още по-въздържан. Знае се, каква е позицията на съвета междувременно и точно по тази причина смятам, че ние като парламент и вие като председател трябва да посочим, че заедно с докладчиците в, нянка, Сянка сме извършили добра работа. Парламентът е водещ по това досие, работи много амбициозно. Разбира се, ще трябва да очакваме тежки преговори за мен. Лично това досие напомня много силно на дизел скандала. Знае се проблематиката, знаят се вредите, обсъждат се стойности, обсъжда се е, времевия компонент и в крайна сметка се приема, че междувременно много хора са претърпели увреждане на здравето. Това се отчита като е, съпътстваща вреда, второстепенна и всъщност за мен това е истинския скандал. Е, разширяването на приложеното поле и включването на е, възпроизводимостта за мен е важно. Междувременно има научни резултати. Може към тази тема да се подхожда емоционално или научно. Аз смятам, че ние като парламент ще трябва да продължим да следваме тази линия. Ние се базираме на научни оценки и изследвания и на стойности, които вече в различни държави членки са вече въведени, поради което смятам, че не трябва да се оставаме да бъдем опреквани, че това не е възможно, не може да се реализира. Точно обратното, някои държави членки имат високи стандарти и смятам, че би било добре ние да се придържаме към тях. Благодаря. You, Благодаря, господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз виждам, че в преобладаващата част от дискусията има желание за постигане на максимума. Аз виждам това много ясно. За това моля да не ме разбирате погрешно. Аз не искам да изпадам в противоречие с докладчика, когато в изменение 21 тя посочва граничните стойности на огнеопорни керамични влакна, и свързва това с препоръката за на още по-голямо намаляване на една стойност, която в последствие ще има точно същите въздействия върху здравето, като друга стойност, обаче няма да причинява по-високи разходи. И ако аз е, виждам, че ако трябва да се изразя цинично от научна гледна точка, е, еднакъв брой мъртви и еднакъв брой засегнати от 790 е, са напълно идентични, е, това обаче е, представлява много повече милиони евро като разходи и естествено е, това е, е тежест за предприятията и работодателите. При това положение аз моля фактора да бъде анализиран, защото ако ние искаме да имаме същото въздействие върху здравето, не би трябвало да изостряме ситуацията на пазара на труда. По друг начин стои въпросът е, с е, подобряването на здравеопазването. Моля докладчика още веднъж да анализира този аспект и в изменение 21 да избере опция 2 вместо опция 3, тъй като, както казах, въздействието върху здравето е същото. Може би това е възможно. Предварително благодаря. Thank you. Благодаря ви. Не виждам други желащи да се изкажат. Искам да направя няколко коментара. Ние все още не сме взели решение какво точно да представим на комисията. Но всичко, което предлагаме, пределните стойности, веществата, вече се прилагат в различни части на света. Държавите членки на Европейския съюз са сред тях, САЩ също. Няма да навлизам в подробности. Тоест, не става дума, че ние сме измислили някакъв наш списък. Ние просто не, не искаме да изоставаме от останалите части на света. Но трябва да сме реалисти. Не мисля, че има конфликт а, между депутатите, които искат от нас да проявим такъв реализъм. Ние силно желаем да бъдем или в челните редици, или по средата, в сравнение с други части на света, с които се конкурираме, с които се сравняваме. И да не допуснем да стигнем на опашката. Поне да сме по средата. А все още не сме в такава позиция. Затова някои казаха тук. Ние сме изненадени, защо има толкова малко допълнителни неща, предоставени от комисията. Ще дам думата на комисията малко по-късно, за да могат да ни запознаят със своите планове, как да можем да бъдем и амбициозни, и същевременно реалисти. Предстоят ни няколко заседания на докладчиците в Сянка през следните седмици. И така, ние сме реалисти, но същевременно искаме да имаме ясна позиция. Като Европа, ние не можем да допуснем да бъдем на края на списъка. Защото виждаме какво става на пазара на труда, колко много смъртни случаи има в Европа поради заболявания от рак, дължащи се на полагания от тях труд. Въпросът е от голям приоритет за хората, които работят. И сега искам да дам думата на представителите на Европейската комисия, за да не внесат яснота по някои въпроси и да ни кажат какво е равнището на амбиция, от което да се ръководим. Комисията има думата. Благодаря, госпожо докладчик докладчици в сянка. Благодаря ви за амбицията и желанието да се постигне напредък в това досие. Радваме се, че споделяте нашата амбиция за защита на работниците. една дума за, за това, което обсъждахме вече. Смятаме, че е много важно първата а, група да се приеме. Както споменахте, отдавна се работи и малко е, като в кръг, защото би трябвало да актуализираме категориите в съответствие с нови научни данни, но след като излязат научни данни, ние трябва да изслушаме социалните партньори и да направим оценка на въздействието. Както споменахте, това отнема много време. Да, нещата вървят доста бързо. Много е важно да се постигне съгласие по тази категория. Ние вече започнахме работа. Споменахте това, че във втората категория не са включени всички вещества, които смятате, че трябва да бъдат включени там, прави сте. Причината е, че има нужда от данни, които да са обсъдени в тристранната среща и да има обстойна оценка на въздействието. С някой от, за някои от веществата това вече не, това не беше възможно. Споменахте е, дизела, за други вещества има, нямаше яснота по отношение на правната дефиниция. Аз мисля, че ние ще представим цялото предложение е, в е, по-детайлен вид по-късно искам да поставя акцента върху съобщението за здраве и безопасност на работното място. Там ние, излага, там ние излагаме много амбициозна програма да започнем работа по трета категория вещества в началото на 2018 година, в това число повече вещества, но също така и да допълним тази дейност с други химикали, които не са непременно канцерогенни, но да това е предложение по комитология, което ще бъде готово скоро. Надявам се, че ще имаме възможност да представим новото предложение. Благодаря ви. Надяваме се, че това ще се случи. Ние в нашата комисия очакваме Европейската комисия е присъства на нашите а, разисквания. Ние сме настроени прагматично, реалисти сме, заедно с това а, си поставяме амбиции. Твърде много европейци а, загиват поради експозиция на прах или други вещества на работното си място. Много е висок броя на европейците, които умират от рак, причинен от фактори на работното място. Някои... Има разлики между държавите членки. В някои държави членки нивото е много ниско, в други държави членки вече има правила и искаме те да бъдат еднакви за всички държави. Не смятаме, че предприятията трябва да могат да вършат определени неща в някои държави членки. Това не е справедливо. Искаме държавите членки на Европейския съюз да осигуряват една, едно и също ниво на подкрепа и регулиране. И ако направим сравнение с САЩ, например, нивото е много по-високо. Очакваме да продължи работата по този въпрос и да постигнем максимално широка подкрепа в парламентарната комисия, за да постигнем целите, които сме си поставили и ще бъдем в контакт с Европейската комисия. Също така ще продължим работата си с докладчиците в сянка. Някой иска ли думата преди да приключим с тази точка. Добре, приключваме и преминаваме към следващата точка цифровизация на европейската индустрия. В цифровизацията на индустрията няма много химикали. Благодаря, госпожо председател. Колеги, докладът, материалът на Европейската комисия за цифровизирането на Европейската комисия е от април 2016 година. Докладът на Водещ, докладът е от водеща комисия ИТРЕ. Той е от 15 страници, но от тях е, само една страница е посветена на хората. Останалите страници са посветени на машини, данни и така нататък. Ето защо е много важно нашата парламентарна комисия а, да а, даде солиден принос към доклада. Радвам се, че имам честа да бъда, бъда докладчик, защото цифровизацията на економиката е тема близка до сърцето ми. Сега, ако погледнем тази страница и четвърт в доклада на Европейската комисия, ще видим, че е застъпен основно въпроса за образованието, потребността от квалифицирана работна ръка, но няма абсолютно нищо, нито един ред за социална защита и, за, и за онези въпроси, които обсъдихме в нашата комисия като най-важни. Моето предложение ще, моето становище ще се спре именно на тези въпроси и промените, които са необходимо за да се даде а, отговор на въпроси, свързани с а, раз, сериозните различия между държавите членки, подго, подготвеността на работниците, но и не само работниците, потребителите също, предприемачието, подготвеността им да участват в новата цифрова економика. Освен това, е много е важно да се обсъди въздействието на цифровизацията върху пазара на труда и неговата структура, структурата на работните места. Мрачни са прогнозите, а именно 40% от работните места ще изчезнат заради цифровизацията. Това е в доклад на ОИСР. Ще се промени съдържанието на работата, ще се променят задачите. Въпреки, може да се запази длъжността, но задачите, които ще се осъществява, ще е различен. Това означава приспособяване и преквалификация. Като погледнем у нези групи, които ще бъдат най-сериозно засегнати от тези промени. Ще видим, че става дума за по-низко квалифицираните, които вече са в неблагоприятно положение и е много трудно да бъдат преквалифицирани. Проблемът е сериозен. Друг проблем е свързан с социалната защита и всичко това, което обсъдихме сутринта е, за е, променящия се характер на е, заетостта, несигурната заетост, платформите. Все още не са намерени решения за социалната защита. Социалният диалог там е много труден. Ние можем да предложим а, свои а, идеи, свои решения. Възниква и проблемът с социалните права. А, и равните права е, на хората в различни сегменти на пазара на труда, защото ако погледнете новото поколение, е, то има е, по-добри цифрови умения, те са много мобилни, те много лесно пътуват от не само вътре в Европа, но и от Европа в САЩ, Китай и така нататък. Но и те не се замислят а, за проблемите на стареенето, здравето и така нататък. Този въпрос също трябва да бъде включен. Социалните гаранции, социалната защита за тези хора, които може би в момента не се замислят, но е наша работа да се замислим. Възниква и въпрос за уменията и квалификацията. Твърде често въпросът за цифровите умения е, е се разглежда от е, твърде техническа гледна точка. Но и в предложението на комисията е, се намесва, че се, се намеква, че ако масивите с данни предполагат сериозно внимание от страна не само на бизнеса, но и на държавата. Работниците в всички сектори трябва да бъдат подготвени да работят с големи информационни масиви. Но това не е включено в нито една учебна програма. Да не говорим за специализирано, специализирана подготовка в програмите за бизнес. Освен това, има една съвсем нова област, когато обсъждаме проблеми, свързан с здравето и безопасността на работното място, всички рискове, с които е свързана цифровизацията на работата, са рискове не само за физическото здраве. Има проблеми, свързани с стреса, неврологичните и психологични ефекти. Това е. Това предполага различен подход – предполага и определенето на стандарти. Мисля, че трябва и на това да обърнем внимание. Проекто становището е много кратко. And, uh, for that, uh, I'm, uh, very that, uh, И аз се надявам, че членовете на комисията ще бъдат активни, ще представят идеи които да бъдат насочени към ИТРЕ. Тези идеи трябва да бъдат убедителни за членовете на ИТРЕ. Ще се опитаме да постигнем добър резултат. Срокът за изменения е кратък, 31 януари. Моля ви, бъдете активни и се надяваме първото, първата среща на докащата в Сянка да бъде в Страсбург през февруари, следващото първата седмица на март. Искаме да сме да приемем това становище на 3 март. Благодаря. Е, докладчикът в сянка от НП е тук ли? Тук е. Госпожа Язловецка, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Кшиштоф Хетман е докладчик в Сянка. За съжаление обаче той не можеше да присъства, аз ще представя неговото становище. Цифровизацията на индустрията – носи със себе си много положителни аспекти, увеличаване на заетостта и е, други. Price Coopers през е, 15-та година установи, че над 150 милиарда допълнителни печалби могат да бъдат реализирани през следващите години поради цифровизацията на промишлеността. Тя имам предвид цифровизацията, е благоприятна за развитието на економиката. Въпреки това ние виждаме много пречки, които ни спират да изчерпаме целия потенциал. 60% от големите и 90% от малките и средни предприятия смятат, че имат трудности и пречки. Половината от европейските работници смятат, че нямат достатъчно квалификация във връзка с цифровизацията. Натискът е много голям и мисля, че разликите между нас и САЩ ще се увеличат. Миналата година моя колега Хетман участва на един семинар, на който се обсъждаше е, връзката между американската и европейската економика предвид нашия менталитет и бяхме опрекнати, че не се отнасяме сериозно към цифровизацията, поради което отслабваме шансовете си в е, конкуренцията. Ние трябва да променим менталитета си и да използваме по-добре шансовете на цифровизацията. Трябва да се придобиват нови квалификации, служителите и работниците трябва да бъдат по-гъвкави, трябва да имат възможност за повишаване на квалификацията си. Във връзка с цифровизацията на промишлеността трябва да се посочи, че тук както държавите членки, така и Европейския съюз, в частност Европейската комисия, имат конкретна задача. Друг е въпросът, че тук трябва да се развият в по-голяма степен така наречените soft skills и то още в много ранен стадий от е, училищното обучение. Не вярвам, че цифровизацията представлява заплаха за пазара на труда. Ако ние правилно се отнесем към проблема, той може да открие много шансове пред нас. Имам предвид цифровизацията. Колегата Хетман ще внесе някои изменения в тази насока. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Давам думата на пекара господин Злотовски. Благодаря за изготвянето на това становище. Темата е много важна и не се ограничава само върху предимствата на цифровизацията и цифровата економика всяка революция като тази носи и заплахи за пазара на труда и тези заплахи трябва да бъдат елиминирани. Това е и задачата на нашата комисия. Цифровата революция не означава само нови инструменти за комуникация и е, развлечения, но други възможности за работа и друг начин на правене на економика. Днес ние извършваме дейности, които изискват по-малко умения, а трябва да се има предвид, че са ни необходими и цифрови умения. А всичко това се отразява върху образованието, т.е. този, който се подготвя за пазара на труда в училищата и висшите учебни заведения, трябва да има предвид това. Пълното използване на тези възможности се свързва с работниците и служителите, тяхното обучение. Всичко това са неща, за които трябва да се погрижим. Радвам се, че в това становище са взети преди тези аспекти. Образованието има голямо значение за пазара на труда и изключването в цифровата сфера не трябва да води до изолация на хора, особено тези, които имат по-голям трудов стаж. За това трябва да запълним технологичната празнота която съществува сред работниците и служителите. Това не означава забавяне на развитието, и е, работа срещу интересите на работниците и служителите. Работи се сега по нови бизнес модели, които са базирани на цифрови платформи или имат нужда от е, цифрови приложения, като например в туризъм. В сферата на туризма. Всичко това доведе до нови типове реакции, които се концентрират върху това да се адаптираме към действащите правила. Тази защитна реакция доведе до там, че е, решенията на различните административни органи се различаваха помежду си. Необходима е по-голяма гъвкавост в самото разбиране на уредията на труда, на света на труда като цяло трябва да се спазват и основните права, като да речем право на почивка или на определено работно време. Необходими са точни дефиниции и компромиси на тези понятия и следене на потребностите на пазара в цифровата економика. Потенциалът е, на тези инструменти се открива в много сфери. Трябва да се вземе предвид обаче и възпитанието на децата е, и ограничаването на е, изключването. Още нещо, което се открива тук е, е достъп до цифрови инструменти и достъп до интернет. В различните региони и държави той е различен, особено в селските райони. Това представлява предизвикателство, което може да бъде устранено само с инвестиции в Европейския съюз. Но при новите условия трудно могат да бъдат накарани инвеститорите да създават работни места. Разбира се, това е обобщение на моя коментар. Аз ще го представя под формата на изменения. Благодаря. Thank you. Благодаря. За Алде, господин Селимович. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика, госпожа Лауристин, за изготвения доклад, който е добра основа Съжалявам, ако ще повторя някои от вече казаните неща. Искам да подчертая, че приветствам трансформиращите способности на цифровизацията за подобряване на растеже и конкурентоспособността. Разбира се, има предизвикателства, що се отнася до организацията на работа и в доклада това се има предвид. Но това е възможност за създаването на нови работни места в Европа. В моята страна, Швеция, промишленият сектор е водещ, създава работни места, играе изключително важна роля за постигане на благоденствие. Изключително важно е да се постави акцент върху промишления сектор при цифровизацията и да се използва в пълна степен а, възможността, която предлага цифровизацията. Също възможностите за създаване на нови работни места в електронните съобщения могат да достигнат 2 милиона нови работни места до 2020 година също могат да бъдат създадени много нови предприятия. Искам да кажа и някои неща, които според мен трябва да бъдат включени. Това е по параграф 2 имам известни съмнения относно всеобщия достъп до отворения интернет. Според мен трябва малко да се намали мащаба, така че да може да е управляемо. В трети параграф, според мен, коригирането на политиките е важно, но само ако е ясно, че има някакво негативно значение. Ние можем да посочим положителния ефект, където трябва да се подсили работата по цифровизацията. В параграф 5 Целта е да се изясни правното, правния статут на платформените работници. В моята страна имаме напреднал развита цифрова економика. Има примахване на пречки за бизнеса и работната сила. Аз не съм сляп за проблемите, виждам ги ясно. И искам да се види и другата гледна точка. Трябва да има регламентиране относно правата на сдружаване, на колективно договаряне, правото да се организират. Това са права, които не могат да бъдат оставени на страна. И някой, който има правомощия по изпълнението, трябва да гарантира спазването на тези права. Алде сме проевропейци, понякога прекалено, може би но тези права не могат да бъдат гарантирани само на европейско ниво. И на последно място, по седми параграф, искам да подчертая, че цифровизацията не е свързана само с риск, но тя предлага и доста предимства, като гъвкавост, мобилност, дистанционна работа и прочие. Тоест, освен негативните страни, трябва да се посочат и възможностите, които се създават чрез цифровизацията. Искам да благодаря отново на докладчика. Ние ще представим предложения за изменения, за да можем да обърнем специално внимание на тези въпроси, които повдигнах пред вас. Благодаря ви. Госпожа Лопес Вермехо има думата. Благодаря, госпожо председател. Необходимо е да има промяна в законодателството на Съюза, за да се извърши плавен преход и да се отчитат новите възможности, предлагани в цифровия свят. Освен това, трябва да се имат предвид и трудовите правоотношения на работниците, зависимостта, има нови рискове за здравето, за сигурността, правото на стачка и на колективно договаряне трябва да обхване всички работници, което означава, че е необходимо време, за да може да се разгледат всички тези въпроси. Цифровото обучение, разпределението на работата също са много важни аспекти. Ще бъда кратка и в заключение искам да кажа, че предложенията на докладчика са във вярната насока и ще работим с вас ползотворно през идващите няколко седмици, за да може да се изготви становището. Благодаря. Групата на зелените е представена от Карима Дели, но не я виждам в залата. Има ли някой друг, който да представлява зелените по този доклад? Не. Тогава и FDD, те също нямат представител, и ЕНФ също, което означава, че можем да дадем думата на Европейската комисия. А, извинете, госпожа Язловецка има думата. Благодаря. И аз искам да коментирам темата. Когато говорим за цифровизация на индустрията, европейските държави са на различно ниво на подготвеност и за да не допуснем онази ситуация, за която говори докладчиката, именно опасност 40% от работните места – да изчезнат. Трябва най-напред да посочим кои работни места ще бъдат закрити в резултат на цифровизацията. Не можем да кажем, че това ще бъдат само а, работни места, предполагащи а, рутинни дейности. Но хората трябва да бъдат подготвени за промяната. А, трябва да, да определим кои работни места са най-динамични, така че онези, които загубят работата си, да могат да си намерят нова. И тук трябва да приложим дневния ред за уменията. Казват ни, че цунамито ще залее Европа в контекста на цифровизацията. Чувам от външни наблюдатели, че Европа не е подготвена. Темата трябва да бъде към темата трябва да се отнесем изключително сериозно и мисля, че в хода на образованието трябва да подготвим младежите да използват интернета по безопасен начин и да са готови за новите процеси. Благодаря, казва председателката. Ще помоля Европейската комисия да коментира. Благодаря, госпожо председател. Нямаме конкретни коментари. Отбелязахме е, онова, което беше казано тук. Те съответстват е, на унези е, въпроси, които вълнуват и нас. Госпожо Лауристин, последни думи. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички, които проявяват интерес към сътрудничеството. Много е важно нашата комисия да даде своят принос. Що се отнася до всеобщия достъп в моята страна, Естония, шведските банки дадаха принос към всеобщия достъп, защото те ликвидираха банковите клонове в малки населени места, защото за тях това не беше економическо изгодно. И в резултат на това всички в селата започнаха да използват интернет за банкови операции бяха организирани интернет курсове за стотици хиляди възрастни. И с което стана ясно, че възрастните са в състояние да се научат да извършват банкови операции по интернет. Когато говорим за цифровия единен пазар, не можем да изоставим част от населението като клиенти. Не като население, като клиенти. Според мен е много важно да има всеобщ достъп, но също така да се, да се погрижим да бъде изградена материалната база, инфраструктурата – и надявам се, че това е в доклада на комисията, именно обещанието да се инвестира сериозно в достъпа и нашата дейност е да видим как ще бъдат мотивирани младежите да използват тази възможност. Образованието също трябва да получи внимание, що се отнася до работните места и новите работни места, онези, които ще се закрият. Проучванията показват, че за, една, за едно квалифицирано работно място пет нискоквалифицирани ще изчезнат. Но възниква проблемът за преквалификация, запазване на някои работни места и създаване на нови работни места – които може би са свързани с взаимоотношения между хората и не предполагат компютризация. Така че е, разнообразието на пазара на труда е много важно. Предполагам, че ще проведем много интерес на среща на докладчите в Сянга. Е, надявам се да се видим на 14 февруари в Страсбург и се надявам, че до 31 януари ще получа голям брой интересни и важни изменения. Благодаря. Крайният срок за изменение е 31 януари, а приемането в комисията е 22-23 март. Стигаме до последната точка в дневния ред днес. И това е обща рамка за европейската европейски статистически данни за лица и домакинства, възоснова на данни събрани от извадки. Както знаете, това е от изключително значение за постигането на е, е, еднакво ниво в Европейския съюз в бъдеще. Ще дам думата на докладчика господин Месерич. Благодаря, госпожо председател. Много се надявам, че рано или късно представителите на Европейската комисия ще дойдат и ще проведем смислен диалог с тях е, по варианта на Европейската комисия за регулаторния текст. На пръв поглед изглежда, че регламентът е, е технически. Това не е вярно. Не защото бях, е, докладът ми беше поверен, и съответно смятам, че докладът е важен, но в преамбила на регламента се казва, че ако подкрепим идеята, че всички политики на европейско ниво трябва да се основават на емпирични данни, то тогава такъв вид политика предполага сравними а, данни. Евростат прави всичко възможно, за да осигури тези данни но има и много недостатъци. Всички данни, които се събират чрез проучвания, предполагат компромиси. Или имаме много подробни надежни данни, или пък имаме навременни данни, за да се осигури компромис между качество и сравнимост на данните и е, на временност имаме нужда от регламент. Това не е технически въпрос, това е политически въпрос, защото въпросът за това колко често трябва да се провежда едно проучване не е въпрос само за е, оптималното, е, оптималния срок, който е необходимо на статистическите служби важно съображение е какви са политическите потребности от данни. Няма да навлизам в детайли, тъй като не мога да ви представя проект от текста в момента. Той се уточнява в момента, затова няма да навлизам в детайлите за това как как, реагираме на предложението на комисията, но целта е това да бъде нещо като е, злат, е, резерв, златна валута за други е, документи за предоставяне на статистически данни. Приканвам всички докладчици в сянка да участват активно, защото сега е моментът да се представят идеи, разбира се, като се отчитат финансовите е, ограничения като докладчик. Ще отчитам и двете страни, както от, от гледна точка на подобряване на качеството, е, и е, отчитане на финансовите ограничения, е, които са значителни. Всички от нас, които са работили в областта на обществените науки или пък са имали потребност от данните, са наясно с това, че в крайна сметка социалната цена на сравнимостта на данни – са по-високи, особено ако са в самото начало нещата са добре регулирани, така че сравнимостта на данните ще бъде един от основните ни проблеми, но това е важно за всички потребители на данните, не само за социалните науки. Различните заинтересовани лица ще спечелят от сравнимостта на данните. Ще спомена само един важен аспект. Нивото на дезагрегация не е еднакво във всички проучвания. Само по себе си това не е проблема, но бих искал да няма само данни от държавите членки, данни от второ ниво. Има е, искаме да има данни за всички е, области, защото опитите за сравняване на данните между Германия и Люксембург, да речем, се превръща в безсмислено начинание. В крайна сметка, целта е обща за нас и за Европейската комисия Аз бих очаквал по-оживен дебат с комисията и с докладчите в сянка е, е, е дали да се е, използва акт за делегация или изпълнение. Това е един от въпросите, които следва да се обсъдят сериозно с докладчите в сянка, комисията и съвет. И така, благодаря ви. Това беше моето встъпление. Сега, госпожо председател, имате думата. Благодаря. Имаме малък проблем. Има доста политически групи, които са особено заинтересовани от тази тема, но ние започнахме дискусията 15 минути по-рано от предвиденото, което означава, че след 15 минути могат да дойдат депутати, които са изпълнени с енергия, с нови идеи и с боеви дух. Не бих искала комисията за сега да казва нищо. При 9-10 месеца имахме среща тук и беше много разгорещена тази е, среща, късно след обед. И парламентаристите имаха силното желание да проведем тази среща с е, Европейската комисия, за да разискваме този въпрос и е, затова аз сега говоря и говоря, за да изчакам заинтересованите депутати да дойдат в залата. Имам списък на докладчици в сянка, които също не са тук, заради това, че малко сме избързали с графика. Но бихме могли да дадем а, думата на Лауристин. Тя е запозната с а, всички проблеми по тази економическа тема. Благодаря ви много. Трябва да призная, аз използвам много данни, и това е сериозен проблем. Има три основни неща, които според мен бихме могли да се опитаме да постигнем. Първо, по-добро използване на националните статистически данни. Има различни дефиниции в различните държави и тук е необходимо да има хармонизиране. Ако имаме национална статистика с хармонизирани дефиниции, ще е много по-ефтино да правим съпоставки на общо европейско ниво. Освен това, имаме традиции за провеждане на общоевропейски проучвания на домакинствата, например. Има други проучвания, които не са на Евростат, на... става дума за европейското изследване в социалната сфера. То функционира добре, но няма достатъчно финансиране в някои държавите членки и за това е трудно да се съпоставят данните. Трябва да видим как да се подобри Евростат. Социалните показатели на Евростат са доста слаби, не са достатъчни. Как да се запази и съпоставимостта как да се запази времевия график. Всичко това е важно за социалната политика, за други политики а, и за целите на науката. И на последно място, но не е по значение, а, ние навлизаме в ерата на а, големите обеми данни и трябва да видим какви данни са ни необходими. Тази идентификация настъпва и ние трябва да се подготвим за това в сферата на социалната политика и прочее. Не всичко, с което разполагаме в момента, е полезно. Благодаря ви за този коментар. Вие се спряхте също и на цифровизацията, тема, която разисквахме преди тази точка от дневния ни ред. Господин Пирински, ние вече започнахме, тъй като малко избързахме с графика. Уведен съм, че господин Мецерич ще се върне отново. Той направи първото си изказване. Давам ви думата сега. И така, господин Пирински, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е предложение от жизнена важност от страна на комисията, тъй като определя в каква степен сме в състояние адекватно да измерваме състоянието на социалната сфера и в каква степен политическите решения могат да бъдат подобрени. Мисля, че това е основното, на което наблягва комисията да има модернизация. Комисарят Тайсин използва този термин, за да може по-добре да се обслужват нуждите на европейския семестър. и за да има едно по-високо качество на социалната политика. И аргументацията е в центъра на социалната програма на комисията на а, тройно А и прочие. Но за всичко това са необходими адекватни данни, за да могат да бъдат постигнати тези цели. Самият факт, е, че седем независими проучвания сега се включват за първ път в една обща рамка, е нещо, което можем да наречем много амбициозен подход, но има и рискове, които са свързани с подобна радикална реформа. И един от тези рискове е свързан с аргумента, който е в центъра на вниманието, че реализирайки тази реформа, ще се съкрати радикално времето, за което се представят данните. Сега проучванията имат разлика от една година между събраните данни т.е. данните са за предходната година, преди да излязат резултатите от проучването, което е започнало една година по-рано. В някои случаи сега ще има намаление на 11 месеца, данните ще бъдат предоставени по-бързо и това те са по-актуални, за да може да се използват в годишния обзор на растежа и европейския семестър. Но не знае дали комисията може да потвърди това подобрение от 11 месеца. Някой казва, че ще са не повече от 6 месеца. Това е въпрос, който трябва да се изясни много конкретно и недвусмислено. Аз съм за такова съкръщаване между измерването на данните и излизането на резултатите. А друго твърдение на комисията е, че този начин на събиране на данни ще позволи по-голяма гъвкавост. Аргументите са, че актуалното състояние на социалните тенденции се променя доста бързо, доста динамично, доста неочаквано, що се отнася до начина на, работа, но съчетаването на личния професионален живот и прочие. И данните трябва да могат гъвкаво да се използват по конкретни проблеми или въпроси, които възникват и да може по този начин да се използват наличните бази данни. Има някои трудности, свързани с логистиката за реализирането на подобна гъвкавост. И също а, нещата опират и до финансирането, до разходите. Тук има доста въпроси, свързани с с готовността на държавите членки да се ангажират с подобни действия. Има да се измине доста път преди държавите членки да проявят нужната амбициозност, ангажираност и готовност да се впуснат в това начинание. И аз считам, че това изисква много внимателно управление, интензивна работа. Държавите членки се намират в е, различна ситуация, понякога има масови административни данни, които могат да се използват при проучванията, други са в по-междинно средно положение. Има и трета група, която има такива основни изследвания. На следващо място въпроса за съпоставимостта. Аргумент на комисията е, че ще се постигне съгласуваност и съответствие на хоризонтално равнище за определен период от време. Тоест, ще има повече възможност да се правят политически констатации, да се вземат решения, като се мобилизират данни, набрани от различни проучвания но съществува риск, е, що се отнася е, до съпоставеността с течение на времето. Това буди безпокойства, що се отнася до някои държави членки и може да се стигне до сериозен проблем, тъй като е, това са въпроси свързани с събирането на данни за безработицата, и събирането на статистически данни за различните категории безработни, видовете безработица и прочее. Това трябва ясно да бъде изяснено от комисията, по какъв начин на практика те ще се справят с този сериозен риск. В по-широк план съпоставимостта е свързана, както споменава и комисията, е свързано с това, че социалните данни с определят сега, но има и доста други данни, които са свързани с а, статистика за бизнеса. Някои имат отношение към социалните показатели, например структурата на възнагражденията анализа в това отношение също има е, относително отношение към окончателния резултат. Като цяло, считам, че може да се подкрепи тази амбиция на комисията. И да продължим положителните дискусии, да видим какви практически решения могат да се намерят, като същевременно държим сметка за това, че става дума за упражнение, което проправя път и трябва обективно да бъде преценен риска. Особено относно как държавите членки могат да бъдат привлечени, за да може да се гарантира успеха. Това са моите бележки на този етап. Благодаря ви. You didn't hear the last one? Uh, well, I just I said that uh, Trebesius from ECR is not here, Calvi Chambon from ALDE is not here. Тук отсъстват а, много колеги, но тук е Лин Бойлан от Обединената левица. Ще повдигна няколко кратки въпроса. Мисля, че целта е да се рационализира процеса на събиране на данни, за да се подпомогне процеса на разработване на политика. Това ще бъде полезно и за Европейския съюз и за държавите членки. И е, това ще облагодетелства основните проблеми на Европа, заетост, бедност, социално социално изключване, за да можем да измерим тези проблеми, имаме нужда от статистически данни. Така ще можем. Е, всъщност тези цели трябва да останат част от целите на досието. Много е важно регламентът да използва технологичното развитие, за да се привлекат нови участници и е да се покаже, че събирането на статистически данни може да бъде гъвкаво и ориентирано към потребителите. Онова, което ме притеснява е следното. Има нужда от повече информация за предложените промени за условията за живот и доходи. Също така е, респондентите, броят на респондентите може да е, намалее, с което да се компрометира целта на регламента. Радвам се, че се включва богатството по член 3, за да се събере за да съберем пълна картина на социално-економическата ситуация на държавите членки, трябва да се измери богатството. Също така бих искала да попитам дали държавите членки ще получат финансова подкрепа от Европейския съюз, за... тъй като участието в някои проучвания е задължително. И сега едно по-общо заключение. Надявам се, че в хода на тези разисквания можем да обсъдим и индивидуални проучвания и данните, които държавите членки предоставят на Евростат. Има е, позитив, имам позитивно отношение към е, общата насоченост е, на, докум, на регламента. Има, остават обаче нерешени въпроси и се надявам да се работи заедно с държавите членки и националните статистически институти. Благодаря. Зелените не са тук, НС не са тук. Марабизото не е тук. Вие ли ще представите НС? НСЕ? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Основната идея, а е именно създаване на обща рамка за статистика на социалните данни, която да може да се актуализира във всички държави членки, идея, която можем да подкрепим изцяло. Обаче има редица статистически институции, които са сериозни институции и е, те настояват за рационализация и упростяване на европейските статистики. Ние обаче сме против е, факта, която, че комисията, която не е избрана, може да измени това чрез делектиран акт е, е, член 15 от регламента. И тук вече си създаваме два въпроса. Първо, да се прецизира този начин на работа. Първо, оценка която се получава от данни за моделизация, това е в кавички цитат, и след това е аспекта на частната сфера, а именно предаване на административни файлове, които се използват от държавния апарат. И накрая статистическата система в Европа е всъщност служба за европейския семестър и служи на стратегия 2020. Това никой не би отрекал. В същия порядък европейската статистика трябва да служи и на еврозоната, социалните права и на големите европейски теми, за които не можем да не признаем, че непрекъснато се провалят. Благодаря. Thank you. Mr. from the Green. Господин Мецариш от Зелените. Комисията не беше тук, когато направихте встъпителници думи. Искате ли да добавите нещо преди да дадем думата на комисията? Благодаря. Ще бъда много кратък. Първо благодаря за всички изказвания. Вече е ясно, че разговорите за докладците в сянка ще бъдат много плодотворни. Ние искам, имаме нужда от обяснение от комисията по въпроси, които вече бяха изложени. Моят подход е следният. Разбирам и първоначалната цел и ограниченията, които влияят върху предложението на комисията. Разговаряйки с различни представители на комисията, разбирам, че този регламент или поне някои елементи от него – са обсъдени подробно с статистическите служби на държавите членки. Искам да да потвърдите, че това няма да стане на по-късен етап. Онова, което ме вълнува на този етап е как ще дефинираме нивото как ще дефинираме границата между регулаторното и техническото ниво? Това е много важно за предложението на парламента. Колегата, който вече си тръгна, зададе много важен въпрос. Как, каква е ролята на актовете за делегация тук? Иначе скоро ще получите копие от проекто доклада. Той се разработва и не ми се иска на този етап да, каз... да представя много конкретни факти. Само ще кажа, че подкрепям общата насоченост. И аз мисля, че Таз, е, тези разговори по досието ще бъдат много плодотворни. Благодаря. И сега е, дирекция социална статистика. Вие ли ще започнете? Да, благодаря, госпожо председател. При, причината за този регламент е е необходимостта от навременни социални и статистически данни. Те са важни за европейската политика, европейския семестър, Европа 22, се социалният е, дневен ред и други. Е, нарастват и се променят исканията за данни на всички нива, национално и регионално достъп до заетост, бедност и социално изключване, неравенство, образование и умения, в това число цифрови умения, социална защита и социални грижи, тези теми, тези въпроси не могат да не се решават с помощта на данни. И така, от години работим с национални статистически институции за модернизацията на социалната статистика, за да отговорим на тези предизвикателства. Всъщност ще а, хвърля светлина върху някои бъдещи дейности. Първо, ре, проекто регламента, който обсъждаме днес – е първият рамков регламент сред поредица от три регламента. Той е свързан с проучванията. Втория регламент ще е свързан с населението. Има и трети рамков регламент, който ще бъде посветен на данни в областите на образованието, здравеопазването и социалната защита. Предприехме този постепенен подход по прагматични причини. Разбира се, в общата рамка на модернизацията целта е да има последователност и да има ясна статистическа основа. Започваме И смятаме, че е, проучванията, с които започнахме, са най-обещаващи от гледна точка на интеграция. Вторият елемент, който искам да посоча, е, че този регламент е, упростява смисъл, че обединява в една рамка седем различни вида събиране на данни. Е, мислим, че ще обогатим наличните данни, като осигурим място в проучванията и ще създадем синергии между тези проучвания, за да можем да осигурим данни за многоаспектни области, като образование, потребление, богатство там, където има нужда от информация за доходи и потребление, за да разберем потребление и елементи на богатство. Третият елемент е навременност. Днес сериозен проблем е навременността. Информацията често е на разположение две години след края на референтния период. И искаме да подобрим на временността с една година, за да могат данните да са налични, когато започне европейския семестър. Напълно сме наясно с това, че всичко това предполага разходи за държавите членки и тежести за респондентите. В регламента включваме елементи, е, с оглед е, на тези предизвикателства искаме съвременни методи за събиране на данни, е, информационни масиви и също така имаме, освен това сме определили в основния акт основните източници на разходи. Именно големината на извадката и срока за предоставяне на данните и периодичността е, на проучванията. Има един много важен аспект за нас и това е гъвкавостта. Искаме да изградим рамка, която да е трайна и която да се запази дълги години. Е, потребностите се променят бързо и ние искаме да можем да отговорим на новите бързо променящи се потребности. Това означава, че не бива да сме е, твърде детайлни в списък теми. Опитахме се да предвидим обща формулировка на темите, които трябва да бъдат включени. Освен това възнамеряваме да оставим елементи, като подробните променливи на техническото ниво. Това, това е във връзка с баланса между политическото и техническото ниво. Законодателя трябва да определи темите, които да бъдат обхванати. И целта е да се стигне до променливи, които да са представителни за а, темите, които си поставят за цел, за цел да измерят. В регламента предвиждаме актове за делегация а, и изпълнителни актове в съответствие с принципите на междуинституционалното споразумение. Въпросът за сравнимостта а, е в центъра на нашето внимание, заедно с навременността. Нужно е да има сравнимост във времето. Предвидили сме редица дейности с националните статистически институти и искаме да има сравнимост между страните. Общия подход към законодателство е ориентиран към крайния резултат, т.е. определяме целите, у нези данни, от които имаме нужда. Искаме страните сами да решат как да направят оценка, за да ни дадат данните. Тук трябва да кажа обаче много ясно, че по отношение на данните за заетост и безработица, ние направихме подробен анализ, който показва, че е изключително важно да има хармонизиран подход – а, при последователността на въпросите в поручването. Редица държави членки смятат, че това е хармонизация на дейностите, но основната цел е сравнимост. И след като трябва да хармонизираме някои елементи, ще има нужда от подкрепа в тази насока. В регламента предвиждаме разпоредба за хармонизация, така че да се изгради онзи капацитет, който е необходим за новия подход, но също така да се извършват проучвания и ние да разполагаме с солидна методология. Госпожо председател, Бихме искали да работим в тясно взаимодействие с парламента по, тази много важна рамка. Ето защо с радост ще чуем вашите въпроси и коментари. Готови сме да дадем всички необходими обяснения. Смятаме, че този регламент ще даде възможност на комисията да осигури по-добри данни които да подпомагат по-доброто регулиране. Ето защо ние търсим вашата подкрепа в това начинание. Благодаря. Благодаря ви. Искам да попитам господин Месери, като докладчик, дали би искал да каже нещо. Благодаря ви. Най-напред искам да благодаря за презентацията. Тя беше ясна. Считам, че докладчиците в Сянка, както и други заинтересовани депутати, ще се обръщат към вас с по-детални въпроси извън днешното разискване. Искам също да ви благодаря, че ме уверихте, че този проект за модернизация включва консултации с статистическите институти на държавите членки. За тях това не е нещо ново, така че в крайна сметка съвета не трябва да е изненадан от резултата. Много се надявам да не бъдат изненадани с резултата. Що се отнася до подробностите, има доста малки въпроси, които би трябвало да обсъдим на някакъв етап. Какво точно да се запише в делегирания акт? Принципът е ясен, приемлив е изцяло и е в съответствие с записаното в междуинституционалното споразумение, така че аз нямам проблем с това, но някои от детайлите трябва да бъдат поставени на политическо равнище и сигурно е и други депутати ще поставят този въпрос. На следващо място, много важно е, поне ние или аз като докладчик искаме да видим като резултат от този регламент, е по-добро, по-качествено управление на събирането на данните и прозрачно публикуване на данните, плюс методологията, която е използвана при събирането на данните. Ако няма пълна прозрачност, е много трудно да се направи оценка на данните. И доколкото разбирам, не всички държави членки използват еднакви или изходни рамки за някои от е, проучванията. Това са въпроси, които според мен трябва да бъдат регламентирани на равнище Европейски съюз. Това е нещо, което не можем да оставим е, изцяло в ръцете само на статистическите институти на държавите членки. Е, те са свързани в голяма степен с установените традиции, но новите изисквания ще изискват една по-голяма съпоставимост на данните и съответно методологии, които се прилагат за тази цел. Въпросът за разходите също ще възникне на определен етап. Радвам се, че е предвидено в предложението на комисията. Въпреки това, това е въпрос, който трябва да разискваме. Някой трябва да осигури необходимото стандартно качество на тези дейности. Няма да навлизам в подробности. Много от нещата, които казаха колегите, са валидни, свързани с периодичността на събирането на данните, съкръщаването на времето за оповестяване на данните, също изискванията за това колко време да се посвети от страна на статистическите служби и прочие. Този въпрос ще разискваме по време на заседанията с докладчиците в Сянка и ще се обърнем отново към вас. Приветствам този регламент. Наясно съм, че ще бъде прецедент за бъдещи рамкови регламенти в тази сфера и аз очаквам много колегиални отношения по този регламент е, и постигането на успех. Искам да дам думата на господин Пирински и след това на Лим Бойлан. Благодаря, госпожа председател. Аз нямам нищо съществено да допълня. Аз приветствам подхода на докладчика и очаквам да имаме продуктивна работа. Госпожо Бойл? Не, ние ще продължим дискусиите на заседанията на докладчицата в Сянка. Госпожо Лауристин? Искам да подчертая, че има европейско социално проучване, което не е в системата на Евростат. Има най-различни променливи, показатели, методологии, които многократно през годините са проверявани. Това е прозрачна методология с пълен достъп до базата данни и се надявам, че Европейската комисия няма да загърби този факт. Добре. Дали от Евростат е, имат последната дума? Да, Приветстваме това, което беше казано и общата подкрепа, която беше заявена за проекторегламента. Въпроса за прозрачността и пълна информация за данните, е, метаданните, които да бъдат оповестявани, както и информация за качеството. Това е изключително важно. Да, прозрачност трябва да има. Ние искаме да публикуваме цялата информация, с която разполагаме. Въпроса за система за гарантиране на качеството също е нещо, което е приемливо за нас. Има две неща свързани с сравнимостта, което включва също една силна рамка за гарантиране на качеството, която е ефикасно да се прилага за да се публикуват е, качествени доклади и да има пълна прозрачност за всички. Благодаря ви много. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Мисля, че разискването беше много ползотворно. И беше много по-спокоен е, и ползотворен дебат в сравнение с предходния, който беше доста разпален. С това закривам заседанието. Утре ще продължим. Имам интересни точки в дневния ред. Малтийското председателство ще бъде тук, представено от трима министри. И също ще обсъдим и правата на работниците в рамките на осигуряването.